Преди да започнем работа по дневния ред, трябва да при... приемем протоколът от вчерашното заседание. Има ли забележки? Ако няма забележки, протоколът е одобрен.